Okay. May I ask you to see? Скъпи колеги, моля да заемете местата си, за да можем да започнем с заседанието. Както винаги започваме с приемане на проекта за дневен ред. Ако нямате възражения, дневният ред е прият и продължаваме с съобщенията на председателя. В нашата комисия получихме 8 предложения за поправки. Става въпрос за експозициите под формата на защитени облигации, по, по директивата за обезпечените облигации с измен, измен, промяна на директивите 2019 на 65 и 2014 на 59, потенциалният надзор на инвестиционните фирми и измена на директиви 2013 на на 36 и 2014 на на 65 потенциалните изисквания, оповестяване на информация, свързана с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, критериите на Европейския съюз за климатичен преход, на насърчаването на МСП и Емир 2.2 регламент изготвя за измяна на Европейският регламент за пазарни инфраструктури по отношение на процедурите и органите, които участват в процедурата по разрешаване на централните контрагенти. Всички тези проекти бяха представени изпра... разпратени по почтата на 3-4 октомври на всички, ези... всички езикови версии. Ако няма никакви възражения, тези поправки ще бъдат представени на парламента и ще бъдат обявени на, на първото пределно съседание през месец октомври и ще се смятат за приени, ако не бъде събрано нужното мнозинство от противопоставящи се членове на парламента, именно 38. По този начин поправките ще се смятат за одобрени. Следващото ми съобщение. Бих искала да ви осведомя, че няма да има заседание на нашата комисия в понеделник 14 октомври. И продължаваме с проекто доклада относно дистанционните продажби на стоки. Докладчик е Ончей Коварик от групата Добновим Европа. Докладчик в сянка са Кристиан Долеша от НДП, Алфред Сант, но виждам, че Хуан Фернандес го замесва от името на Сирийски демократите, Моли Скот Като от Зелените, Ойген Урцига от името на ЕКАРЕ и Хосе Госмао от Обединената телевизия, но не го виждам все още. И така давам думата на докладчика за встъпителното му изказване. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на бюрото на нашата комисия и на колегите с, с докладчици и докладчици в сянка за това, че ми дадохте тази възможност да представя доклада. Има известно усещане за спешност по работ, работата ни по това досие. И затова се радвам, че успяхме да свикаме днешното заседание. Предложението за директивата по отношение на есенционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки е част от мерките на Европейския съюз за окончателен режим на ДДС, който би следвало да влезе в сила от 2021 година. Европейската комисия предлага редица промени в директивата за дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. Целта е да има ясни разпоредби, които да дадат възможност да се прилага новият набор от правила за ДДС в областта на електронната търговия и това е част от пакета, свързани с окончателният режим на ДДС. Съветът вече постигна общата подход на заседанието си през март тази година. И предложенията за изменения, които прави съвета, имат за цел да гарантират, че предложените изменения са в, са в съгласие с общата реформа на ДДС на Европейския съюз от парламента се изисква да излезе с становище преди съвета да може да приема окончателните промени. След като се консултирахме с координаторите на политическите групи, с бюрото на комисията и с докладчиците в сянка от останалите политически групи, решихме да действаме съгласно упростената процедура. Със становището си подкрепяме измененията, предложени от съвета към предложението на Европейската комисия и под доклада отразява това наше становище за да гарантираме, че новите правила ще влязат в сила до 2021 година сме принудени да действаме ускорен, с ускорена процедура и по тази причина координаторите предложиха да приложим упростената процедура. По този начин ще имаме възможност да ускорим процеса и да дадем възможност на държавите членки да започнат процеса на транспониране на новите правила в националното законодателство, за да може новите, новите разпоредба за ДДС в, в сектор на електронната дългове да влезат в сила от 1 януари 2021 година. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика в сянка на НП Кристиан Долише. Първо искам да благодаря за чудесното сътрудничество на колегата Коварик ние сме съгласни с едината процедура, подкрепяме измененията. Обеден съм, че начинанието за изменението на директивата е правилният път за намаляване на различията в ДДС. По този начин ще защитим най-вече малките и средни предприятия и ще им помогнем да останат конкурентоспособни за бъдеще. Благодаря. Thank you. Thank you very much, Mr. Now... Благодаря ви, господин Долешал. Давам думата на Хуан Фернандес. Thank you so much. Много ви благодаря. Докладчикът ни в сянка, Алфред Сант, не може да присъства на днешното заседание, така че ще прочета неговото изказване. Господин Сант е съгласен с прилагането на опростената процедура, за да се гарантира, че няма да има излишно забавяне на транспонирането на правилата за ДДС. Избягването на измамите с ТДС са от ключово значение, тъй като те представляват над 50 милиона евро годишно. По този начин също така ще можем да изиграем ролята си в борбата срещу измамите с ТДС. Благодаря ви, моля Скот Като. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за проекто доклада му и предложението му да приложим постаната процедура, с което ние сме съгласни. Радвам за нас е много важно да се да, да по време възможно най-бързо позицията си, защото, както беше казано, съвета прие своята обща позиция през март тази година и чака от парламент излезе с неговото становище. Подкрепяме подвижението на Европейската комисия, тъй като то ще гарантира по-добро събиране на ДДС от електронната търговия и, както каза и докладчикът, целта е да се опрости режимът на ДДС за електронните сделки, като се гарантира, че онлайн платформите ще играят своята роля, предоставяйки информация на данъчните служби за това, кои са клиентите, които сключват сделките, тъй като се смята, че 5 милиарда евро се губят от несъбрани да, данъци, несъбрани да 10 годишно, като се очаква до 2020 годината да нараст на 10 милиарда. Подкрепен това отношение, за да се сложи край на този вид измами. Мистер Юджин Юрдзига. Thank you. Господин Юрдзига. Благодаря, ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчик Онджей Ковач Рик за бързата работа по това досие. Както вече се каза, беше много важно. Парламента трябваше да действа бързо, защото пакета за ДДС в електронната търговия ще влезе в сила на 21 януари. И затова ние се съгласихме да приемем това досие по простена процедура. Мисля, че така ще помогнем да намалим бюрокрацията за предприятията и ще помогнем на публичната администрация да затвори някои празноти по отношение на ДДС. Затова аз подкрепям предложението на докладчика и се надявам да има широка подкрепа за този доклад. Благодаря господин Йоржига. Не виждам Хосе Гузмао. Струва ми се, че няма възражения и има съгласие за одобряване на упростената процедура. Добре, значи тази процедура е приета. Искам само да ви припомня, че има крайен срок за внасяне на възражения 18 октомври, петък. Гласуването на пленарно заседание трябва да бъде одобрено, но все пак се предвижда за сесията през ноември. Точка разни. Благодаря ви, госпожо председател. Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивната ангажирана работа и за подкрепата. Наистина по този начин ще ускорим приемането на този законодателен акт и ще направим така, че нашите е, разпоредби за ДДС да са пригодни за цифровата ера. Председателката, благодаря. Ако няма други въпроси, само ще ви информирам, че следващата ни среща невероятно ще бъде на 17 октомври, четвъртък. Чакаме потвърждение, обаче ще получите имейл. Закривам заседанието. Благодаря ви.